Bueno, a ver, tomen asiento todos, porque vamos a empezar la, la reunión. Ако обичате, колеги, заемете места, ще започнем. A ver, un poquito de calma. Bueno, a ver, buenos días, buenas tardes. Добър ден, добър ден. Моля ви отново, ако обичате да запазите тишина. А ако няма тишина, няма начало, защото аз не мога да викам днеска. Прегракнала съм. Не ще да тропам с чукчето. И така, първа точка на дневния ред, а именно одобряване на същия този дневен ред. И така, по молба на господин Ривелини ориентировачното гласуване за риболова в зоната на споразумението на Генералната комисия по риболова в Средиземно море, именно точка 5 от дневния ред, ще се гласува преди доклада на госпожа Патрал Ниевес. И така, с това изменение предлагам да приемем дневния ред с изменението, което току-що направихме. Приемаме, значи, и ви уведомявам, че ни предават в момента в реално време на вебсайта на парламента. И така, втора точка, точка на дневния ред е одобряване на протоколите от заседанията на 3 и 4 ноември, след това на 23 ноември миналата година. Ако в до края на днешното заседание няма забележки или изменения от ваша страна, те ще се счетат за одобрени. Така, трета точка на дневния ред съобщение на председателя – Какви са тези съобщения? Няколко. Невероятно вече всички сте разбрали и прочели почина в трагични обстоятелства една наша служителка Пилар Хуарес при земетресението в Хаити така че аз се чувствам задължена да ви замоля за минута тишина в... Изчакайте, ако обичате, изчакайте да довърша. Още няма да отдаваме памет. Започна тя като депутат в нашата комисия. Тогава време, на времето беше обща комисия по земеделие и риболов. Тя беше асистент на социалист депутат от Испания, Корино Саламанка може би повечето от вас не са имали удоволствието да се запознаят с нея. Това беше много отдавна. След това спечели конкурс и премина на работа в комисията, Европейската комисия и по-конкретно подпомагане на развитието в Никарагуа и Салвадор. Така че ето сега вече запазваме минута тишина. Мълчание. Благодаря ви. И така, извинете ме за прегракналия глас, казва председателката. Минаваме към пета точка от дневния ред. Риболова в зоната по споразумението на Генералната комисия по риболова в Средиземно море след съответните приети и изменения, както вече знаете всички, тази Генерална комисия по риболова в Средиземноморско море е регионален съвет по риболов. Многократно сме го обсъждали. Господин Ривелини изготви доклад и има изменение, най-вероятно той самият по-добре от мен ще ви обясни в какво се състои това предложение за устно изменение. Минаваме веднага всъщност към неговото изложение, защото днес ни е напрегната програмата, особено с доклада на госпожа Патрал. Надявам се, че всички сте се сетили да си донесете електронните карти. Господин Ривелини, заповядайте, имате думата. Grazie Presidente, vi faccia per prima ringraziare tutti i colleghi e, la, e anche lei. Благодаря. Позволете най-напред да благодаря на колегите, както и на всички вас, че се съгласихте да направим дискусия по моя доклад. Бих желал да коментирам едно устно изменение, което е предложено след крайния срок за предлагане на изменение с 15 член първи абзац става дума. Става въпрос за размера ромбоидни на а, мрежата, което се използва в Средиземноморието. Точка 2. със съответния регламент от 2006 година и е, дейности, свързани с е, дълбоко дънно е, драгиране размера трябва да бъде с 40 мм или по-малко. Изиска се от френска страна, именно под петия абзац първа точка, да се направи една препратка за 50 мм ромбоиден размер на мрежата, на окото на мрежата. Така че по този начин ще можем да изпълним една от препоръката, е, прията 1909 година, политиката в областта на рибарството. По този начин се ограничава приложното поле, що се отнася селективността на размера на мрежите за риболов. А също времено регламент 167 от 2006 година, 1967, в член 9.3 засяга въпроса за два размера 40 или 50 мм размер на окото на мрежата. По искане на корабособствениците, съвсем основателно, те имат възможност да използват само един от този два вида мрежи. Благодаря. Да, благодаря ви много. Минаваме сега към гласуване. Ако никой не е против, гласуваме за устното изменение на докладчика. Начало на гласуването. Ah, <laughs> ah, Край на гласуването. 21 21 гласували, 18 за два, един против, двама въздържали се, приемаме. И сега преминаваме към изменение 1, член 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 е, за, двама въздържали се. Приема се изменение номер 1 на докладчика. Се трата de вот voto тъй като става дума за ориентировачно гласуване, знаете, че сме в така наречения преходен период на съвместното взимане на решение. Това е ориентировачен глас, няма крайно гласуване. И така, благодаря ви за това, че гласувахте. Минаваме бързо-бързо към четвърта точка от дневния ред, а именно гласуване на Зелената книга относно реформата на обща политика в областта на рибарството. докладчи госпожа Патрао Невес. Заповядайте. Uh, yes, suggest... Да, ние предлагаме сега да прекъснем за 10 минути преди окончателното гласуване. Е, така че да можем да обсъдим и да решим дали да кажем да или не на целия доклад. Вие. Хубаво. Някой иска ли думата? Друг думата? Господин Хактан, заповядайте. Uh, да, подкрепям това предложение. И искам само да отбележа, че в момента тече един изключително важен процес на реформа на общата политика в областта на рибарството и съм много изненадан и съвсем не е доволен, че ни се остава толкова малко време да обсъждаме тези въпроси в комисията. И практически никакво време да дискутираме измененията. 423 изменения имаше. И се надявам че няма тук нататък да поддържаме такъв график, когато се отнася законодателство. Определено бих приветствал възможността да изясня пред цялата комисия съображенията ми за измененията, които подавам, както и да чуя колегите. Госпожо Патрало, ви имате думата. Добре, господин президент. Много благодаря, госпожо председател. Бих искала да поясня нещо. Надявам се за последен път да поясня нещо на колегите. Сроковете, с които работим, са резултат на сроковете, които са ни наложени от Еврокомисията. Най-вероятно си спомняте, че вече втори път тук в нашата комисия обсъждаме въпроса за график, календар, срокове и така нататък. Ето за това си смятам, че всички вече отдавна знаят кои са датите, кои са датите, по които трябва да се равняваме. Затова смятам, че всички имаме ясното съзнание, че тази зелена книга беше открита за изменения и идеи до 31 декември, дата след която комисията започна работа по синтетизиране на резултатите и те ще бъдат готови до края на феврари, началото на март. Ние тук в Европарламента никак не бихме се представили добре, ако не излезем с нашия доклад преди комисията да излезе със собствена инициатива преди нашия доклад. Така или иначе, обстоятелствата, в които днес работим, а именно на съвместно взимане на решение, ни налагат отговорност и ние се бихме изложили двойно, ако се забавим. Говорили сме вече по този въпрос. Знаем, че времето ни притиска всички нас и особено докладчика и докладчиците в сянка. Но, но, искам да подчертая, че въпреки, че времето бе много ограничено за една толкова задълбочена работа, която се очакваше от нас, смятам, че всички осъзнавате колко задълбочено ни се наложи да работим, всъщност успяхме, успяхме за краткото време да се чуем едни други. Аз лично се срещнах с почти всички докладчици сянка, първо по-отделно, след това заедно. Въпреки краткия срок, с който разполагахме, пак го повтарям, всички успяхме с дружни усилия да се справим и да стигнем до днешния ден с един много хубав резултат. Въпреки ограниченията, въпреки стегнатия график, работихме добре, градивно, прозрачно, в тясно и гладко сътрудничество. Това първо и второ, много работихме. Просто работата <laughs> беше много интензивна. Не само докладчиците, а и докладчиците в сянка. Имаше огромен брой предложения, които трябваше да се обсъдят, да се смелят, след това да се изнесат на показ. Благодаря ви, госпожо Патрал. Uh, uh, Съвсем накратко, госпожо председател. Никой не се съмнява, че докладчика и докладчика в сянка както и останалите колеги, са работили изключително много, както всички отделни хора и депутати, които всъщност предлагаха много изменения. И съгласен съм, че някои неща не могат да се променят, но също така може да се даде даде е, така и някакво впечатление да се създаде, че малко се прибързва работата, е, вместо да се обсъди. Е, разбирам, че комисията има своите срокове, така че да може да спази всичките е, правила, за да бъдат отчетени предложенията. Но в крайна сметка не можем да убедим е, рибарите, както организациите, производителите, че в крайна сметка наистина сме успяли да приключим добре работата. Е, всичко трябва да бъде много ясно, така че компромисите трябва да отчитат общият интерес. Няколко неща по отношение на бъдещето. Мисля, че няма задължителни аспекти, е, свързани с е, много от изискванията. Някои от докладите очевидно са с по- а, е, малко значимост, но искам да подчертая, че настоящия доклад е с изключително голямо значение. Госпожа Радост. Е, Госпожо председател, Бих искала да кажа нещо, като противоречи на преждеговорищите. Благодаря на госпожа Нивес, която наистина подходи по един прекрасен начин, с чудесно сътрудничество. Ние работихме много интензивно. Госпожа Несперера, с, като докладчик в Сянка, работи много късно с нощи, за да приключи максималната част от задълженията. Всички асистенти, всички координатори също работиха изключително много така че да можем да ви предоставим един много добър доклад. Е, поне така ми изглежда на мен. И ако в крайна сметка получим отлични резултати, можем да кажем, че сме работили наистина усърдно и ем, изумително е, че толкова бързо успяхме да се справим. Ако имаме и добри резултати, това ще бъде наистина отлично. Благодаря ви. Записвам си всички критики, които бяха отправени по доклада. Давам 10 минут на почивка за размисъл и съм съгласна с това искане преди да преминем към гласуване и моля да сме дисциплинирани. Да сме дисциплинирани, защото иначе ще си стоим тук до 5 часа сутринта и ще си гласуваме при това без превод, което действително би могло да бъде забавно. И така, гласуваме по 93-то изменение. Начало на гласуването. Се фира Край на гласуването. Изменението се приема. Минаваме към 94-то гласу... изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се това изменение. И сега гласуване по изменение 95. Начало на гласуването. Край на гласуването. Eh, queda aprobada. Приема се. И сега гласуваме по 97-мо изменение. Начало на гласуването. Се фирра ла votación. Край на гласуването. Изменението се отхвърля с 11, 18 гласа против. И сега гласуваме компромисно изменение номер 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за. Отпада, значи, 96-то изменение, 121 се оттегля и преминаваме директно към гласуване на 98 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа. Начало на гласуване по 99-то изменение. Начало на гласуването. Се cierra ла votación. Край на гласуването. Отхвърля се. С 19 гласа. Гласуваме сега по компромисно изменение номер 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа. Минаваме към по-нататъка отпадат. Изменете. Извинявайте, сега ще ви кажа какво се случва, кое отпада. Отпада първата част на 102 изменение, така че гласуваме втората част на 102 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отпадат с, тъй като имаме 11 гласа за 11 против, не се приема тази втора част. Отпада по този повод изменение номер 100, 101 и сега гласуваме 103-то 103 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за. Гласуваме за Четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за. Сега 105-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 14 гласа за. Сега 106-то изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се с 22 гласа. И сега, по-нататък, 107. Начало на гласуването. Еми. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против. И сега компромисно изменение номер 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за. Отпадат значи 108 и 109 изменение и преминаваме към гласуване на 110. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. Преминаваме към гласуване на 111 разделно гласуване. Начало на първата част на 111-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един социалист в повеч. В повеч. Госпожо Родост. Така или иначе се отхвърля с 18 гласа против. Минаваме към гласуване на второ. А, извинете, то отпада. Още по-добре тогава. Преминаваме към 266-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа против. Гласуваме 95-то приехме ли го? Приехме го. Значи 112 отпада, защото приехме 95-то, така че гласуваме по компромисно изменение номер 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа. Отпадат значи 114, 113, 115, 116 изменение и преминаваме към 117 изменение, което е съвместимо с компромисното изменение. И сега гласуваме за 117 начало, край, приема се с 19 гласа за. Преминаваме към 118 то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 10 гласа за, 9 против, 1 въздържал се. Приема се обаче 119 то разделно гласуване. Господин Хекта, заповядайте. Господин Феррейра господин Феррейра не му работи машината за гласуване. Ако обичате, седнете някъде, седнете някъде другаде. Да, просто много бързо действате, затова така... А ви от какво се оплаквате? Вашето изменение беше прието. Защо протестирате? Приехме му изменението. С девет. Я да видим какво се случи точно с изменението на господин Феррера. Прие се, прие се. 10 плюс чета, 10 гласували за, 9 против. Но господин Феррера, моля ви, ако не ви работи машината, седнете просто на друго място. Продължаваме нататък. 119 разделно гласуване. Ако съм много бърза, ще забавя темпото. Колкото ви искате, толкова бавна мога да бъде, да бъде, но просто ще се гласуваме до утре. 119. Не мога и двете неща едновременно да върша. Да решим. Гласуваме първа част на 119. то Кой е за? Начало, край. Приема се с 18. Втората част на 119. то Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 11 против 9 за. Отхвърля се. 122 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа. Гласуваме сега за компромисно изменение номер 5. А, извинете ме, извинете ме. Добре, няма нищо страшно. Аз съм председател, но и аз понякога греша. Не много често, но греша. Така, 122 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 гласа против и 11 за. Сега, вече, компромисно изменение номер 5. Разделно гласуване гласуваме целият текст с изключение на думата all на английски. Всичко, цяло. И така. Гласуваме за първата част. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа. Гласуваме втората част. Именно думата, от която споменах преди малко. All. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 13 гласа за, 10 против. Отпада, значи, 123-то, 125-то, 124-то, 126-то, 127-то изменение и можем допълнително да гласуваме по 128 изменение. Не, не било така защото е несъвместимо с предходните изменения, но е съвместимо с компромисното. Значи отпада и то. 128. Директно гласуваме сега за 129. Начало на гласуването. Е, край на гласуването. 16 гласа за. Приема се. 130 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 16 гласа за. 131. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за. Минаваме към гласуване на 133-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за. Отпада Отпада, значи, 133-то. Така че 133-то гласуваме в момента. Да, 134-то, Дистина. Начало на гласуването. Се ла вотация. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за. Казват ми, че има едно устно изменение за допълнителен текст може да го прочетете. Аз мисля да не говорим надълго и на широко и да го четем, след като всички го имат написано. Направо да гласуваме, значи предлагам. Госп... Ще гласуваме само ако никой не е против устното изменение. Никой не е, поне не виждам, така че гласуваме сега. Начало. Край на гласуването. Приема се. 135 отпада. 136 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отпада. По-скоро отхвърля се 17 гласа против. Не се приема. Минаваме към 137 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега, компромисно изменение номер 6, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. Отпадат значи 138, 140, 139 и 141. Няма защо да се не отпада всъщност, а се гласува, тъй като е съвместимо. Начало, край. Приема се 141 изменение с 20 гласа. 142 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отпада. Всъщност не се приема. Отхвърля се с 18 гласа за. Продължаваме с гласуване на 144-то изменение. Да, така е. 144-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не се приема. Отхвърля се 145 то сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 гласа против. 9 са за. И сега преминаваме към 147 изменение разделно гласуване. Първата част на 147 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа за и само 9 14 гласа против, само 9 са за. Извинете. Втората част на 146-то изменение, нея ли ще гласуваме сега? Гласуваме. Гласуваме втората част на изменение 146. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 15 гласа за. Отпада. 146 се приема, значи 147 отпада, 148, така че гласуваме директно 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме към 151 изменение. Пак разделно гласуване. Първата част. Начало на гласуването на 151 изменение. Първа част. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против, само 10 за. Втората част на това същото изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа. 152 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 гласа. Компромисно изменение номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа. Отпадат, значи, 153, 154, 154 то отпада. Да, така е. 155 то го гласуваме обаче. Начало на гласуването. Край. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. И сега 156-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. 157. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. Компромисно изменение номер 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сто отпада. 159 също, 161 начало на гласуването. И сега 162 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. 163-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за. 164-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 16 гласа за. И сега преминаваме към компромисно изменение номер 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 гласа, отпадат 165-166. Десето компромисно се оттегля, така че минаваме към 167 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против. Минаваме към 168 начало на гласуването. Край на гласуването. Сто и седемдесето. Начало на гласуването. А, извинете. 168 е прието, 169 значи отпада, 172 сега ще гласуваме. Не, не било така. А, 169 е compatible en tanto que añadido. 169 се превръща в добавка на 169-то. Се тира la Значи сега гласуваме по 169. Край на гласуването приема се 19 за. 172. Моля гласувайте. Да. Край на гласуването приема се 24 гласа за. Компромисно предложение 11 е оттеглено. С което преминаваме към изменение 173. Край на гласуването. Приема се 12 гласа за, 10 против. 6. Се abre la votación. Се cierra la Изменение 226. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. Изменение 227. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 16 за. Промиса номер 12. Сябе ла вотация. Компромисно предложение 12. Моля, гласувайте. Се цяра на вотация. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за. е, е ла емиенда 150. Да видим сега какво става. 150 отпада, 174 отпада, 175 отпада, 177 отпада. И сега гласуваме 176 изменение с допълнението, което имате в текста. Моля, включително и допълнението. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се 19 гласа против. Изменение 178. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 179. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 180. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 181. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромисо номеро 13. Е... С това преминаваме към компромисно предложение 13. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 182, 184, 185, 183, 186 и 187 отпадат в резултат на приятото компромисно предложение, с което преминаваме на компромисно предложение 14. Тук е, ще гласуваме разделно. Първо гласуваме първата част на компромисното предложение. Моля, гласувайте. Се cierra la votación. Aprobado. Край на гласуването. Приема се. Втората част сега, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С което отпадат изменения 188, 189, 334 и всичките отпадат. И сега преминаваме към гласуване на 190. Край на гласуването. Е, НП имат един глас повече. А ако обичате, може ли да си огледате хората? Bueno, pues ya está. Ya sé. ¿Lo hacemos otra vez? O? No, a, a ver, a mí es que me extraña que sea, pero bueno. Bueno, perfecto. Gracias a usted por... Добре, благодаря. Благодаря, че присъствахте в залата къде стигнахме сега? 190. 190, моля, гласуваме. Hemos votado, ¿no? Bueno, esta queda aprobada. Eh, someto a votación. Това беше прието, нали? Добре, продължаваме нататък. 193 и 208. Те са практически идентични. Край на гласуването. Приемат се. 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 195. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6. Се абри лавата. 196. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 197. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 198. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 129. Край на гласуването. Приема се. 200. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. 201. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 202. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 14 за. 3. Се абре la votación. Се cierra la votación. 203, край на гласуването. Отхвърля се с 13 гласа против. Изменение 204, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изви... Изменение 205, гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 206. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 207. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 209. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа против. Компромисно предложение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за. След което изпада 210, 212, 211, 213, 214 и 171. И Отиваме към гласуване на 215. Моля, край на гласуването. Приема се. 12 за, 11 против. Компромисно предложение 16. Моля, гласувайте. А, извинете, тук гласуването е разделно. Извинете ме. Е, значи, първо гласуваме за първата част. Компромисно предложение 16. Първа част, моля, гласувайте. Фин. Край на гласуването. Приема се. Ето е сегунда парт. Втората част гласуваме сега, моля. Се фиара ла votación. Апробада тами. por tanto, decaen la 216 y la enmienda 220. Somet... С което отпадат изменения 216 и 220 и преминаваме към гласуване на изменения 218. Моля. Край на гласуването. Приема се с 12 за, 10 против. 217 отпада и сега гласуваме 219, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. Компромисно изменение 17, моля. Се тяга la Край на гласуването. Приема се. Тогава отпадат изменения 221 и 222. И сега ще гласуваме две идентични изменения. 223-224. Моля. Край на гласуването. Приемат се. 13 за, 9 против. Eso no lo voy a decir. No sé qué. 200, eh, la enmienda 225 eh, se abre la votación. Сега преминаваме към гласуване на изменение 225, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 228, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. Изменение 231. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 гласа против. 232. Край на гласуването. Отново отхвърля се с 19 против с което стигаме до компромисно предложение 18. Първа част на компромисно предложение 18. Е Край на гласуването. Приема се. Сега, моля, гласувайте за втората част. Край на гласуването. Приема се също. Е, а ver, ahora caducan la enmienda 230. 230 изменение. 231 и 2 и 3 отпадат. И сега 234 го гласуваме. И така, моля гласувайте за 234 изменение. Край на гласуването. Приема се. 235. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 236. Съвместимо с предишното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 237 съвместимо като допълнение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 238. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Така че следващите падат 240, 242, 239 и 241. Сега продължаваме с 243-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 244-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 19 против. 247 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 248 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 14 против. И сега с 249 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 за. Така че 250 пада. Не. Поправя се председателката. Те са съвместими. Добре. Тогава моля да гласуваме за 250 изменение. Край на гласуването. Приема се. 251 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за 252. Край на гласуването. Приема се. 253 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 254 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 255 то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 17 против. 256. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста пада. А 258 е съвместимо като допълнение. Моля да гласуваме. 258. Край на гласуването. Отхвърля се 14 против. 9 за. Сега 259-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 260-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 261 пада. 262 също. Не, не пада ли? Поправя се председателката, но нали 59-то се приема. 259-то значи пада, следователно пада ли 263-то, но 264-то е съвместимо, така че гласуваме за него. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 265-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 268. Моля, режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 267 изменение пада. 269 е съвместимо, така че много ви моля да гласуваме. 269 край на гласуването. Приема се. Сега 270-то изменение. Има ли някакъв проблем? Моля, режим на гласуване 270-то. Край на гласуването. Приема се. Оттеглено е 271-во изменение, така че преминаваме към компромис 20. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 272 пада, както и 276, 73, 275 и 274. Така че продължаваме с 277 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 278 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 279-то изменение гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 за, 11 против. Приема се. 280-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 14 гласа за. 281. Моля, гласувайте. Край на гласуването с 15 гласа против. 21 компромис. Отново разделно гласуване. Първа част гласуваме най-напред. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля да гласуваме и нея. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се което означава, че следните падат. 282, 283, 285 то изменение, 284 то и 286. то И продължаваме гласуването с 287 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 14 гласа за. Компромис 22 е оттеглен, така че преминаваме към 288 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 346. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 289. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. 290 гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 16 за. 291. Е, тук имаме изискане за разделен, разделен вод. Моля ви да гласуваме по първата част. Край на гласуването. Отхвърля се първата част. А сега да гласуваме за втората част. Край на гласуването. Също се отхвърля. Продължаваме с 299 и 93. Те са идентични. Моля да гласуваме по тях. Край на гласуването. Отхвърлят се. 295. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 294 то изменение. Моля, гласувайте го. Край на гласуването. Отхвърля се. 296 то гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23. Моля, гласувайте по този компромис. Край на гласуването. Приема се. Двеста пада. Също така и 299 пада. 298, 301, 304, 303, 302, 305 са всички тези изменения падат. Сега, изменение 300, което е съвместимо и с, с, с компром, компромиса. 23, както е записано, моля ви. Край на гласуването. Приема се. 306-то изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Сега 307-мо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 308 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 309. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 310-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против. Сега. Да, наистина отпада. Отпада следващото 311, защото са приети предходните. Отхвърля се 312 се отхвърля и сега гласуваме 313. Начало на гласуването, край. Приема се. 314 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 12 за 10 против. 316 начало на гласуването. Отхвърля се. 317 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 318 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега компромисно изменение 24 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отпадат значи 319, 321, 320, 322. И сега гласуваме за 323 разделно гласуване. Начало на гласуването по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 324-то изменение. 308 го приехме, значи 324-то отпада. Сега 325-то, 326-то, те са еднакви, така че гласуваме заедно. Начало на гласуването. На край на гласуването. Приема се. Сега. Отпадат, значи, 327, 328 и 329 отпадат. И от, от, оттеглено е 25-то компромисно изменение. 330, извинете, също отпада. 331, 2 и 3 отпадат. Гласуваме, значи, 335 изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 335 го приехме, значи отпада 336. 337 го гласуваме на части, разделно гласуване, първият дял, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 338 отпада. Отпада. Отпада ли? Да, отпада. Значи 339 гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 18 гласа против. 340 изменение. Гласуваме начало. Край. Приема се. 341 отпада. 342 също. 343 е съвместимо с 340. Така че гласуваме 343 сега. Начало. При край на гласуването. Приема се. 345-то изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 345-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 347 отпада, защото е прието 175-то. Хубаво тогава. 348 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 349 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега е 350-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 351. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 352. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 353. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против 8 за. И сега 26 компромис. Моля гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. 160, 354 и 355 съответно падат. Втората част на 356 също. Така че гласуваме първата част на 356. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 357. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 358. Сега какво стана с останалите? Падат. И сега, компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега за 359, 360 и 361 падат. 362, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 363 гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 364 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 365. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 366. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 367. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме за 368. Край на гласуването. Приема се. 369. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме за 370-то. Край на гласуването. Приема се. 371. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 372. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 373 гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 375. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 374. Като допълнение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 376 пада. Сега разделно гласуване по 377. Какво стана? Не ни трябва разделно гласуване повече. Ние искахме това, но сега отегляме това искане. Добре. Тогава гласуваме цялото от 377 изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 378. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 379. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 380. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 381. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 382 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 420 пада. Гласуваме 421. Край на гласуването. Приема се. 245 опада. Компромис 28. Е, Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 246 пада. И 300. 383 пада. Сега гласуваме 384. Край на гласуването. Приема се. 429. Моля, гласувайте. Край. Приема се. 385. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 223. Се абри. Се фиера. Апровада. Еминда 300. Приема се. 423. Сега 386. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 387 е оттеглено. 388. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 389. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 390. Гласовите, моля. Шефир. фира. Рechazada por 15 Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против. Компромисно предложение 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С което 391 и 392 отпадат. 393. Моля, гласувайте. Тierra. Е, е, апровада вая 11-10. Пром вото. Край на гласуването. Приема се с 11 за 10 против. 394. Гласувайте, моля. Се сярва. Апровада. Край на гласуването. Приема се. 395. Моля, гласувайте. Се сярва. Край на гласуването. Отхвърля се 14 гласа против. 396. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против. 399. Моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа. Компромисо номер 30. Примера парте. Се абре. Компромисно предложение 30. Първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втората част, моля гласувайте. Край. Приема се също. 397, 398, 400, 401 и 402 всичките отпадат. А тъй като 392 не беше прието, тогава сега гласуваме 403. Край на гласуването. Приема се. Изменение 404. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 гласа против. Тогава 405 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 406. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа. 407 гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 408. Сефира. Край на гласуването. Приема се. 409, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 410. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 411. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 412. Край на гласуването. Приема се. 413. Моля гласовете, Край на гласуването. Приема се. 414. Край на гласуването. Приема се. 415. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. От което отпада 416 и сега гласуваме 417. Не, не е ли? Eh, да, извинявайте, не можах да гласувам. Не можах да гласувам. Няма значение, всъщност, казва председателката. Приехме го. Не, не, аз друго искам да кажа. Исках да се отбележи в протокола, че съм гласувала. Благодаря. Сега моля гласувайте за 417. Край на гласуването. Приема се. Е, Компромисно предложение 32 бе оттеглено. Значи сега гласуваме по 418, моля. Край на гласуването. Приема се. 192, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 315 е разделно гласуване. Първата част, моля. Не, не е ли? А 192 като е прието, значи първата част отпада. Така че сега гласуваме само втората част от 315. Моля. Край на гласуването. Приема се. 419. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. Дами и господа, Преамбила. Изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7. Моля гласувайте. Край. Приема се. Изменение 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 гласа против. Изменение 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сведения 10, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11, моля гласувайте. Край. Приема се. 12, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 12 гласа против. Изменение 13. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа. Изменение 14. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против. Сега изменение 15. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18, което е съвместимо с 17. Моля гласовете по 18. Край на гласуването. Приема се. 19 отпада. И сега гласуваме за изменение 20, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. Отхвърля се 21. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 203, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 12 за, 11 против. 24 разделен вод. Първата част, моля гласувайте. Край на гласуването. 10 на 10. Отпада. Втората част. Всъщност тя отпада така или иначе, няма смисъл да се гласува. Добре. Изменение 25, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26, моля гласувайте. А, но, каду, каду, пердонем, дискулпеме, каду. Извинете, извинете ме, това отпада. 27, моля, гласувайте. Кира. Край на гласуването, приема се. Компромисно предложение 33, моля гласувайте. Край на гласуването, приема се. Тогава 28, 30, 31, 32, 33, 34 и 29 отпадат. Го, се абре. И стигаме до изменение 35. Моля, гласувайте. Се фирра, пердон, estoy атонтада yo también ya. Е... е. Приема се. 37. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 гласа против. Изменение, компромисно изменение 34. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И в такъв случай отпада 36, 38, 39, 40 и 41. И сега гласуваме изменение 42. Моля, край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 клас против. Компромисно изменение 35 с разделно гласуване. Гласуваме по първата част, моля. Край на гласуването. Приема се втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46, 47, 48 и 50 отпадат. Сега гласуваното изменение 49. Край на гласуването. Приема се. Изменение 51. Край на гласуването. Приема се. 52 е съвместимо като допълнение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 54, моля. Край на гласуването. Приема се. 53, моля. Край на гласуването. Приема се. 55. гласовете, моля. Край на гласуването. Приема се. 56. Гласуване. Край. Приема се. 57, моля. Край. Приема се. 58, моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. 59, съвместимо с 58, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60, разделно гласуване. Първата част гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Гласуваме. Край на гласуването. Също се приема. Изменение 61. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 63-то изменение, моля. Край на гласуването. Приема се. 64, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се също. 67-мо изменение, моля. Край на гласуването. Приема се. 68, моля. Край на гласуването. Приема се. 69. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против. Изменение 70. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против 71. Моля. Край на гласуването. Приема се. 72, моля. Е, апробада по 13-10. Еминда номер 7. Край на гласуването. Приема се с 13 на 10. 73, моля. Отхвърля се. 16 против. 75, моля, гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 74. Разделно гласуване, първа част, моля. Край на гласуването. Приема се. Втората част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12 за 9 против. Изменение 76 гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 77. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се 17 гласа против. 79. С устно изменение виждате текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 13 на 8. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 83. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 84-то пада. 85-то е съвместимо като допълнение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12 на 9. 86-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 87-мо изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласувайте за 88. Край на гласуването. Приема се. 89-то изменение гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 90-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91-во. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99-то. Последното изменение. Моля, гласувайте за него. Край. Край на гласуването. Приема се. Чудесно. И сега, както бяхме вече решили, 10 минути почивка. Но точно 10 минути. Моля, гласувай. Всичко мина много добре. Все още имаме какво да правим. Трябва да гласуваме целият доклад. Sí, les pediría, por favor, que tomaran asiento. Ако обичате, вземете вече места. Финал. Ще Уважаеми скъпи колеги социалисти, дали може да седнете, ако обичате? Well, the rapport is not bad. I do understand what you say, but the cinco minutos de más. Даже пет минути ви отпуснах допълнително. Така че вече няма милост. Ще се гласува. Всички ли са седнали? Всички ли са си взели картите за гласуване? Пристъпваме, значи, към крайно гласуване. Начало на гласуването. <coughs> Край на гласуването. Eh, muy bien. A ver, han votado 24. 24 гласували, 15 за, 9 против, няма въздържали се. Поздравление, госпожо Патрао. Bueno, hemos hecho un trabajo. Мисля, че добра работа свършихме. Което си е вярно, си е вярно. Преминаваме, значи, към следваща точка от дневния ред. Извинете, прегракнал ми е гласа. Шеста точка, значи, е размяна на мнения с господин Харм Костер, изпълнителен директор на Агенцията на общността за контрол на рибарството. Както знаете, в началото на нашия мандат одобрихме посещение на делегация на нашата комисия. Моля за тишина, колеги, тишина и спокойствие, ако обичате. Eh, Дали може да замълчите и да седнете или пък да излезете и да си приказвате вън? Имате две възможности. И така, Днес е, на това посещение успяхме да се запознаем. Господин Антиноро, господин Антиноро, прегракнала съм, така че за да ме чувате трябва да крещя, за да ви надвикам. Нямах превиждам на... Та така, казвах, че беше предвидено посещение на делегацията, като обаче не успя да отиде в Виго заради прослушванията, и слушванията на комисарите. Помолиха ни да да променим графика си. Очевидно обаче след това се оказа безсмислено, защото изслушванията на комисарите бяха по-късно, по причини, които няма тук да обясняваме. Но така или иначе тогава, когато подготвяхме това посещение, се разбрахме, моля ви, моля ви малко повече уважение, не само към мен, а и към господин Костер. Та значи казах, че още тогава се разбрахме да поканим тук генералния директор, изпълнителния директор, за да ни разкаже за дейността през 2009 година и програмата за действие през 2010 година, особено по въпроса за червения том или така нареченото така наречения риболов Роро, който е от особен интерес за нас. Господин Костер, знаете, значи, кои са нашите приоритети, спецификата на нашата работа. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата. Благодаря ви, разбира се, и за дейността на Агенцията за контрол. Заслужава много повече уважение вашата работа, отколкото признанието, което получавате от нас, пък и от други места. Така че заповядайте, имате думата за да изложите отчета на своята агенция. Заповядайте. Заповядайте. Thank you very much, uh, Уважаеми членове на Комисията по риболов, дами и господа, благодаря ви за поканата да представя дейността на, на агенцията на общността. С удоволствие ще ви представя нашата дейност. Агенцията съществува година и половина и се намира в е, Биго, в Испания. Започнахме да работим е, първо в Брюксел 2007 и 2008 се преместихме в Вил. И сега вече сме готови да изпълняваме задачите си. Агенцията координира контрол и инспекциите от страна на страните членки. Приемаме общи планове, като обединяваме националните ресурси и възможности за контрол и координираме съответните проверки в страните членки. Освен това, е, помагаме и на комисията за прилагане на общата политика в областта на рибарството. През 2010 година се надяваме да имаме около 60 души персонал, които да изпълняват задачите. Сега ще е, коментирам накратко мисията, стратегията, предварителните резултати за 2009 Особено случая с синьо перъст тон. Плана 2010-2011, новия мандат и новия регламент, прият от съвета и ще направя няколко заключителни бележки. Първо, мисията там се съдържа две ключови понятия. Първо, равнопоставен старт за всички и второ, създаване на култура за съобразяване с законодателството. Всички, които работят в тази област, знаете, че равнопоставеността е абсолютно задължителна, за да може да имат равни възможности и равно третиране всички, които се занимават с рибарство в общността. Е, абсолютно задължително е да няма елементи на дискриминация в това отношение. Също така е много задължително, абсолютно задължително да се съществува и така е, наречената култура за е, спазване на изискванията. И това е една от нашите основни задачи. Работим по тази въпроси заедно с националните власти и разработваме възможно най-високите стандарти за прилагане на общата политика в областта на рибарството. Ние сме изготвили и приели средносрочна стратегия, която се базира на новия регламент за контрол, който трябва да бъде е, приложен от следващата година – и в малко по-дългосрочен план тази стратегия ще отчете и реформата на общата политика в репарството, която ще започне от 2012. Дискутираме стратегията с е, експерти от страните членки, за да обсъдиме начините на нейното прилагане и начините за подобряване на общата политика за рибарството. Ще разработваме е, годишни работни програми, една от тях вече е прията с две стратегически оси. Първата е оперативно сътрудничество и координация и също така изграждане на капацитета. многогодишното изпълнение на дейността на агенцията е, ще чуете, ще става посредством е, общите планове. Ще ви раздам презентацията. Ще работим е, паралелно в рамките на оперативно координиране. Ще правим общ анализ на риска заедно с експерти от страните членки. Ще се извършва този анализ на риска риск и съответно общите планове ще се изготвят е, на базата на този риск анализ. След това ще работим и по изграждане на капацитета, по е, обучаване на експерти от страните членки и изграждане на съответната е, инфраструктура за наблюдаване на данните. По този начин ще се изпълняват и някои задачи от регламента и се надяваме по този начин да създадем и равнопоставеност е, за всички участници в процеса. Също така ще следим и за равномерното и ефективно прилагане на изпълнение на общата политика по рибарството. Координирането на общите планове, т.е. оперативното координиране, какво правим и ние в рамките на, на общите планове, страните е, членки ще обединят ресурсите си в кораби, на наблюдателни съдове, ще изготвяме общ е, съвместен анализ на риска, как да се използват ресурсите. Ще обсъдим това с страните членки и след това ще използваме съответните ресурси трансгранично. Ще създаваме смесени екипи от инспектори от няколко страни членки и по този начин ще се опитваме да покрием риболовната дейност и да следим за изпълняване на законодателството. Ще опитваме да работим достатъчно унифицирано, така че всички проверки, които се извършват по съвместните планове, да бъдат достатъчно унифицирани и обективни. Да се събират данни за нарушенията и това да бъдат обективни данни. Изпълняването на съвместния план се базира на програма, прията от комисията. Там си има формулирани приоритети, критерии, общи критерии. Те са, всичко това са така, общи елементи. В, и посредством този съвместен план даваме възможност да се извършва една обща програма за контрол и инспекции. Е, вече имаме времените резултати от е, тези съвместни планове за 2009 година. В Северно море е, работихме, в Балтийско море също. Във всяка от тези области сме работили много дни, е, сме извършвали инспекции посредством съдове, които са били в морето, с екипи от проверяващи. Правили са проверки и на борда, и при разтварването. Тук са дадени данни и за броя на патрулните кораби, и за смесените екипи от няколко страни членки експерти. Също така имате и броя на проведените проверки в Северно море и в Балтийско море доста голям е този брой. Предимно по море са били извършвани. Но броя на, на проверките по море всъщност е по-малък от тези, които са извършени при разтварването. Също така виждате данни за нарушенията, които са били открити по време на тези проверки. И сега въпроса с а, е, червения лесноперестон. Там виждате броя на патрулните кораби, броя на самолетите, областите, където са действали. Е, по, по съвместния план доста дейности бяха предвидени, е, доста проверки за контрол на улова на тон в съответствие с съответното законодателство, разбира се. Основните проверки бяха през май и юни, високия сезон, така да се каже, но и в, е, по други времена също през есента в източна част на Атлантическия океан бяха проведени също проверки. Виждате сега дейностите, които сме провели през 2009 по отношение на Синьо Перестия тон. Виждате данните за нарушения. Всички те са били съобщени на Международната агенция на е, тяхното е, заседание края на миналата година. Общили сме всичка, цялата информация в един доклад и сме го подали на Международната агенция. Виждате също данните за нарушенията, типовете нарушения, видовете нарушения, които са били забелязани. Също така е, броя на нарушит... корабите нарушители, било то кораби от общността или кораби на трети страни. За съвместните планове имаме някои първи заключения. През 2009 година мониторинг и контрола по отношение на Синипертия тон се е подобрил значително by the CFCA. Координацията на проверките от, от нашата агенция и обмена на специалисти между страните членки бе забележително добра. Много ефективен е бил и анализа на риска. И повечето от е, нарушенията са свързани с е, липса на или непълна информация, особено е, декларациите и документите за статистика. Така че тази компания, която се провежда на ниво общност, ни даде възможност да, извадим, да си извадим съответните изводи и да подадем информацията на всички заинтересовани институции. През 2007 година обсъдихме въпроса с тона, с съответния отрасъл и доста още беше хаотично тогава нашата дейност, докато след това вече много по-координирано действахме. Бюджета на агенцията – Имаме бюджет, който се отнася главно до административните разходи, т.е. заплатите. Също една част от бюджета е, се отделя за оперативни разходи. Като тук на слайда е в, в лилаво отцветено около 1,4 милиона – тези средства се използват за дейности по оперативните планове. Работната програма за 10 и 11 година е изготвена и се предвижда да продължаваме дейностите на базата на това, което вършихме и до момента. Е, всъщност ние сме започнали от 2007 тези оперативни дейности. Е, ще работим и по новия регламент за контрол. Изграждаме и своя капацитет, за да постигнем пълен капацитет. Стратегията ни също се разработва и ще се стараем да бъдем максимално ефективни в използването на нашите ресурси, които са ограничени и за това имаме ясно приети и обозначени приоритети за 2010-2011. Приоритетите за 2010-2011, т.е. новите приоритети е новия, новия регламент. Там има ред, за, ред задачи. Също така програма за конкретен контрол и инспекции на риболовните запаси предвиждаме да се опитаме да ги направим максимално ефективни. Също така и ще развиваме капацитета, обучение на национални инспектори и ще търсим улесня, улеснено е, обмяна на данни и, и събиране на данни. Знаете, че имаше доклад през 2007 от, от, от е, Сметната палата и там имаше много критика относно как боравим с информацията в е, областта на общата политика за рибарство операционно координиране. Имаме бюджет 846 000 евро за 2010. Имаме 4 съвместни плана. Ще работим и по регламента. Ще разширим обхвата на дейностите си, включително и за тон, рибата тон. Ще консолидираме съществуващите съвместни планове за Балтийски тръска и за Северно море. Ще предвидим и да са по-гъвкави и по-многогодишни съвместни планове и с засилен елемент на сътрудничество. Новата общностна система за борба с незаконния, недекориран и нерегулиран риболов – държ... държавите членки и регионалните организации за управление ще се занимават също с, именно с издаването на авторизация, разрешение за лов, риболов и информация. Знаете за списъка ННН на общността и също ще извършваме одит при искане на комисията за различните държави членки и, и ще следваме е, спазването и изпълнението на регламента за незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Що се отнася до червения тон 2010 година, основните аспекти. А, ние имаме харта на агенцията с патрулиращи а, съдове. Това е същия съд, между другото, който в момента а, патрулира а, в Северния Атлантически океан. Той ще патрулира както в Средиземноморието, така и в Атлантически вода, води а, под ръководството на нашата агенция един месец ще бъде в съдължително продължителност и разбира се ще го използваме и с трети страни в Средиземноморския регион. Ще го използваме за обучение на проверяващи, които извършват проверки и заедно с комисията ще провеждаме тези проверки, вероятно, и в териториалните води на други средиземноморски държави. Координационната платформа ще бъде базирана в рамките на правилата на нашата агенция и всички държави членки. Ще работим е, в нашия офис в Виго и ще координираме оттам цялата кампания както летателните съдове, така и морските съдове ще бъдат координирани в нашия център ежедневно. Ще получаваме информация от екипите за проверки, ще обобщаваме тази информация, ще се прави, разбира се, анализ на риска и е, по този начин ще планираме нашите дейности спрямо риболовни дейности, които може би не съответстват на е, практиките за риболов на синьоперест или червен тон е, национални инспектори от държавите членки ще участват. Миналата година по, по същия начин подходихме и 2008 година. Ще видим как проминаха обученията през тези години за инспектори за да има по-добра ефективност нашата дейност. Що се отнася изграждането на капацитета, бюджета ни е 564 000 евро и ние извършваме контрол а, еж, по подкрепа на инфраструктурата, наблюдение на данните, е, координираната ни платформа също, а освен това развиваме и потенциала с е, обучението на инспекторите от държавите членки. Максимално скоро ще приемем и новия мандат на Агенцията на общността за контрол в рибарството както и някои важни въпроси. Екипа на агенцията ще бъдат записани като инспектори на общността в международни води с съответните правомощия да провеждат проверки и разбира се, това ще се извършва при координация от страна на агенцията. Освен това, имаме възможност и да осъществяваме свои проверки – е, имаме подобна разпоредба в новата, е, новия регламент за контрол. През последните години е, вече ние а, използвахме а, плавателния съд за НАФО, както разбира се и за червения тон проверките. Възможно е да се финансират тези дейности от общностния бюджет и в бъдеще. По-настоящем тъй като нямаме още многогодишната финансова перспектива за финансиране. Е, все още нямаме възможност да финансираме подобни кораби за 2011 година, така че ще подходим по същия начин, както работихме 2010, а именно държавите членки ще я финансират. От 2011 нататък общностния бюджет ще финансира тази дейност. Надяваме се, че ще разполагаме с финанси и средства, за да можем от 2011 година да подходим по този начин по въпроса на проверките. Новите ни задължения, е, които разполагаме с новия регламент, е, ни позволяват е, да разполагаме единици звена при най-различни чрезвичайни случаи, тогава, когато трябва да реагираме е, неотложно, ще имаме възможност да постъпим така, да изпращаме екипи, като координираме е, тази дейност отново от бюджета. В заключение. Ние започнахме 2007 година работа в агенцията с много малко хора. Около 8 инспектори от комисията – в областта на рибното стопанство. Така стартирахме цялата работа. Сега вече разполагаме с 60 души в агенцията и ние наистина с голям хъс си вършим работата. Надяваме се, че ще има повече сътрудничество между държавите членки в бъдеще в области, в които агенцията особено има свои мандат и правомощие. Работим съвместно с е, държавите членки, с отделните е, групи, групите за тактическо разполагане, както ги наричаме, по съвместните програми. Работим много тясно сътрудничество и с комисията и а, е, изпълняваме тези дейности като общностни проекти. Мисля, че по отношение на сътрудничеството можем да заявим, че сега сътрудничеството е по-силно в сравнение с преди 2-3 години, благодарение на създаването на агенцията. Освен това, контрола се подобрява като цяло. Има още какво да се прави, разбира се, след 5 години действие на агенцията ще се направи оценка на цялостната и дейност. Ние трябва да извършим тази оценка и съответно ще стигнем до заключение за добавените ползи от съществуването на агенцията, но мисля, че и днес можем да кажем, например, че по отношение на червения тон в Балтийското и Балтийската треска в Северно море, има изключително подобряване на ефективността благодарение на сътрудничеството, което се увеличава между държавите членки и общността, а агенцията е много важен посредник в този процес. Мисля, че дадохме своя принос вече по отношение на равнопоставеността в рибното стопанство между отделните оператори Понякога е, някои държави членки са инспектирани от е, инспектори от техните собствени държави и по този начин всъщност се гарантира и равнопоставеност, така че ние наистина бихме желали е, да има убеденост сред държавите членки, че има равнопоставеност между всички. Агенцията е ключов участник в общата политика в областта на рибарството. Мисля, че ние изключително много искаме да помогнем за изпълнението на тази политика и в дискусия по отношение реформата в общата политика в областта на рибното стопанство, много важно е да се знае, че една от слабите брънки всъщност е изпълнението на политиката на общностно ниво трябва да вложим много повече усилия, за да гарантираме тази политика да бъде изпълнявана правилно. Много ви благодаря. И така, преминаваме към изказвания. Господин Стивенсън на първо място има думата. Благодаря. Благодаря за толкова положителния доклад, който ни представихте, господин Костър. Напълно сте прав. Преди създаването на агенцията, работата в тази област беше много хаотична и ние чувахме от страните членки, от хората, които се занимават с рибарството, колко са объркани тези проверки и действително в момента се дава възможности за равен старт и за равнопоставеност. Но все пак има проблеми, които е, създават е, и елемент на липса на равнопоставеност – сега, вярно, вие изпълнявате инспекции, проверки и контрол, но аз говоря за законодателните системи на страните членки и за, наказ... за санкциите, които се предвиждат при едни и същи нарушения. Тези санкции са напълно различни. В Обединеното кралство миналата година имаше един случай, когато баща и син, риболовци от Шотландия, са били санкционирани с 1 милион лири за незаконен улов при положение, че те са били напълно не в състояние да съберат тази сума. Те са успели да съберат само хиляди, някакви хиляди, и след което са се озовали в а, затвора. За подобни нарушения в а, други страни членки главата ще е само няколко хиляди лири. И това е абсолютно несправедливо. Така че докато не, наистина не се постигне пълна равнопоставеност и в режима на санкциите, няма да има възможност да има равно, равно третиране на всички хора, които се занимават с риберство. Ние е, далеч не сме за това да настояваме да има еднаква система на за санкции, ако кажа това в е, моята страна, ще ме изхвърлят от партията, но все пак, все пак вие трябва да, е, да се постараете да, почи, да постигнете това, което сте постигнали и с проверките, да го приложите и в координирането на законодателството и санкциите. Мисля, че ще дам думата на всички желаящи след това за отговор. Господин Румева има думата. Хубаво е, че имаме възможност да видим как нещата се подобряват, както от логистична гледна точка, така и при реакцията. Два въпроса. Един е много практически. Според вас, кога е най-добрият момент да посетим Виго? Тъй като вие имате различна дейност, която провеждате през различен час от годината. Кое си струва да видим? Защото, разбира се, вие имате и много административни задачи. Да, кой е най-добрият подходящ момент да ви посетим? И да видим как работите там, във Виго. А сега по същество. Въпрос, свързан с червения тон особено. Тук няколко бележки искам да направя. Беше показано във вашата своята презентация е, известна информация. Може ли да ни обясните малко по-подробно? Какво точно имате предвид, че трябва да се свърши с, е, в последствие? След това, по отношение а, е, обхвата и приложното поле, свързано с рибата тон. Системата за риболов и за улов достатъчно добра ли е, за да отчита реалния улов? Има ли някакви препоръки, които можете да направите? И на последно място един доста политически въпрос. Сега има риск и това го чуваме вече няколко пъти поради намаляването на квотите с рибата тон. Има очакване, че ще нарасне незаконния риболов. Може би в Италия, може би в други държави членки. Може ли по-конкретно да ни отговорите? Дали за вас това е риск? И дали би могло да възникне, а ако възникне, как агенцията може да реагира, за да контролира обстановката съответно? Е, Госпожа Левен, благодаря господин Костър, че сте тук при нас. Много интересно бе да чуем вашата презентация. Аз също имам Въпрос за наблюдаването на риболова на червен тон. Споменахте 1,4 е, милиона сума, която имате за извършване на наблюдения. Ако и въпросът ми е това е само ваш бюджет на агенцията или това са пари, с които разполагате и страните членки? защото цифрата не е чак толкова голяма за много обхватна дейност. И второ, как, от какво, колко, какви средства имате нужда, за да извършвате наблюдение е, на риболова в Средиземно море, примерно? Каква сума в евро можете да ни посочите като прогноза? И също, ако мога да коментирам един от вашите слайдове за Балтийско море, като че ли там има много, много инспек... инспекции и проверки, не чак толкова много нарушения. Какво означава това? Че там рибарите повече спазват е, правилата или че проверките не са се извършвали достатъчно подход... по подходящ начин? Това са въпросите ми. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Dyrektorze, jeśli można. Да, много благодаря. Ако ми позволите, говорите за положителни резултати от проверките, от инспекциите, проведени в Балтийско море и в резултат на които рибните запаси от червена риба тон са в добро състояние. Мисля, мисля, че причината за това е по-скоро въвеждането на строги правила и регламенти, като например увеличаване на окото на мрежата от 110 на 120 мм, както и изобщо използването на по-дребно ока мрежа, ако мога така да кажа, защото приловът се ограничава и бракът съответно се намалява. Сега, по въпроса за другите рибни запаси в Балтийско море, като, например, херингата – се ловят с мрежа с око 32 мм от е, трансатлантически сейнери с огромни размери. Но Балтийско море е дълбоко 55 метра. Така че там може да се лови какво ли не. А не всичко се контролира. Използват се уловените риби и за рибни брашна. Тоест, как оценявате вие едно подобно използване на улова от тези толкова огромни трайлери? Нещо друго сега. От уебсайта на вашата агенция изведнъж изчезнаха данните за контрол. Каква, какво е вашето обяснение за това? Господин Санчес Преседо. Много благодаря. Искам да поздравя с добре дошъл господин Костнер, и да заявя съвсем отговорно, че бяхме изключително добре посрещнати, когато бяхме на посещение в Галиция в Виго. И също цялата работа на агенцията е добре посрещана на свой ред от специалистите. Ако трябваше да поставите диагноза на това, кои са главните проблеми на вашата надзорна дейност, къде бихте посочили, че се намира болното място и как според вас се развива надзорната, контролната култура в Евросъюза и съседните му държави? Как според вас се посреща агенцията в съседните на Европейския съюз държави? Благодаря. Казва го сега госпожа Фрага и аз искам да задам един въпрос на свой ред. Наистина наистина на първо място и с оглед на това, че ще започнем обсъждане на бюджета за следващата година, искам да попитам вие как окачествявате вашия бюджет. Достатъчен ли вие? Не е ли? Имате ли нужда от повече средства? Това първо. И след това, с оглед на програмата за следващата година, бюджета, бюджета за червения том при вас е по-малък от НАФО от Североатлантическия регион. А имаме проблеми и ние тук, в момента и в бъдеще. Тоест, с оглед на всичката тази сложна ситуация, която няма изглед да се упрости, а по-скоро да се усложни, не смятате ли вие като мен, че е по-добре да се съсредоточим повече върху червения том, отколкото върху някои други видове, като черната писия, например, или като норвежкия омар и така нататък. Защо, с други думи питам, във вашия бюджет не е по-широко застъпен червения тон, отколкото всъщност всички очаквахме да бъде? Наистина, контрола, надзора трябва да бъдат по-широко застъпени, за да отговорят на очакванията на различните неправителствени организации, а и на нашите собствени опасения дали няма всъщност запасите на този червен тон да се изчерпят в един хубав ден. И така е, имате думата за заключителни бележки. Може да говорите колкото сметнете за необходимо. Заповядайте. Well, first of all, uh... Първо, по отношение на въпроса на господин Стивенсън, да, онова какво можем да направим ние и нашия мандат. Ние можем да извършваме проверки